Mes chers collègues, je vous propose de reprendre notre... Колеги, предлагам да продължим работа. Предвиди, предвиди сме много лек дневен ред за днес след обед, защото сутринта свършихме много работа. А между а, а, пладне и 2 часа проведахме заседание на координаторите за бюджета 2012 година. Едновременно обсъдихме бюджета на институциите и парламента, разбира се, като имахме предвид много интересния и пълен дебат, който проведахме тази сутрин, но също така обсъдихме бюджета на Европейската комисия. И затова сега предлагам да дадем думата на Франческа Балзани, която да ни запознае с а, е, заключенията, до които са стигнали днес координаторите. И разбира се, след това, ако има други, които искат думата, ще им бъде дадена. Ако няма такива, или пък ако няма други теми, тогава ще можем да приключим. Предвиден е и финансовия регламент, но тъй като докладчика го няма, ще видим ако той междувременно пристигне, ще обсъдим и него. Ако не, няма да го справим днес. Няма да гласуваме по финансовия регламент, ще го сторим в понеделник. И така, Франческа, имаш думата. Благодаря, господин председател. Както вече казахте, проведохме доста дълга дискусия на заседанието на координаторите и темите, които бяха засегнати, общо взето бяха три. Поне три бяха важните. На първо място трябва да имаме предвид едно условие за бюджета, а именно финансирането на ИТЕР и нашата бюджетна процедура. Моето мнение, което беше споделено от повечето от другите координатори е, че в бюджет 2012 година че бюджет 2012 година трябва да а, бъде ясен, да се очертае възможно най-скоро, защото иначе ще имаме проблем с финансирането на ИТЕР. Иначе рискуваме всички усилия, които полагаме за поставянето на приоритетите за стратегия 2020 ще се провелят. 750 милиона ще са нужни на ИТЕР, а за останалите пера още 100 милиона. ИТЕР, разбира се, е много интересен изследователски проект, но понякога е, формата и съдържанието трябва да се напасват. Нещо, което разбира се, че трябва да бъде отразено и в бюджет 2012 година. Ако свържем двете теми, не бива да забравяме отговорното отношение към бюджета, защото все пак става въпрос за бюджетен ред на стойност 750 милиона, който ще е всъщност видимата част от големите усилия, които полагаме за 2012 година и бюджета. С други думи, необходими са сериозни политически усилия за това да наложим отделното решение за финансиране на ИТЕР, извън решението за бюджета. Освен това, другите две рубрики 1А и 4. Тук постъпиха предложения за изменение на парламента и а, имаме минус в а, на стойност 350 милиона, а по рубрика 4, по функция, извинете, 4, 4, 600 милиона. Тъй, че трябва наистина да положим сериозни усилия за очертаване на приоритетите. Особено деликатна е функция 4 защото там минусът вече е на стойност 130 милиона. Ако вземем предвид и казаното на от комисията, въпреки коригиращия бюджет, пак ще сме на минус. И всичко, което добавим за финансиране на приоритети, ще увеличава този минус. Така че по отношение на функция 4 ще бъде много трудно да променяме каквото и да било. Освен това трябва да се придържаме към мандата си в тристранния диалог, т.е. финансиране на участващите страни, финансиране на Палестина. Е, тук е много лесно да попаднем в зоната на минуса. Освен това, плащанията, това е както стратегическа тема, така и тема по същество, защото това е много важна част от бюджета, защото едно е бюджетни кредити за поети задължения, друго е наистина да се изпълнят тези задължения. Що се отнася до бюджетните кредити за плащания, в тристранния диалог казахме, че като постоянна а, стойност имаме ще плащанията на комисията и след това вече плащанията по функции. Но за сега сме стъпили на добра основа. Сценариите, които ви описвам, разбира се, са само работни предложенията за изменения, които бяха представени от депутатите, политическите групи и комисиите, представляват също много добра база за намиране на балансирани решения, включително и по отношение на най-деликатните и щекотливи функции. Надявам се, че ще получим още такива предложения от фракциите и комисиите, защото наистина трябва да намерим равновесието между ограничения бюджет, мандат, който е утвърден от пленарната зала и от друга страна очертаването на истинските приоритети. Както вече казах, тези приоритети не падат от небето, не, те са залегнали в стратегия 2020. Джовани Лавия. Джовани Лавия, има да ме... Грация, президенте. Е... Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за усилията, които полага. Отказаното от нея става ясно, че с някои теми трябва да се занимаем по-отделно. Тя говори за финансирането на проекта ИТЕР. Съгласен съм, че той не би трябвало да се разглежда заедно с бюджета. И с предложените ограничения. както и годишното закриване на сметките в областта на селското стопанство. Ясно е, че проектът е важен. Я, но но решението трябва да се намери другаде. В рамките на едно а функция едно а има още една тема, която трябва да обмислим. Това е един приоритет, който настояваме да бъде разгледан. Става дума за продоляването на кризата в европейската економика, и за възстановяването на конкурентоспособността. За това не можем да приемаме ограничения на средствата за някои програми. Напротив, има програми, които даже трябва да се засилят. Това ни води до проблема, споменат и от докладчика. А именно това, че има твърде малък марш в тази бюджетна функция. Това означава, че трябва внимателно да направим своя избор. Тоест да се изберат приоритетните области, в които парламентът иска да се инвестира, като същевременно запазим реалистичен подход към бюджета. реализъм в един момент на криза означава да се придържаме към рамката на искане, исканите ресурси, е, към една рамка на исканите ресурси, която да е в съответствие с цялостната финансова рамка. Затова тук трябва да проведем повече дискусии. Всичко, което е излезе от работата на комисиите и подадените от тях изменения, ще ни изведат много над тавана на разходите за тази функция. И по тази причина не смятам, че би било особено реалистично това предложение. След това, по отношение на функция 4, вече сме нахвърляли е, друг път тавана в функция 4 и налагало ни се да използваме възможностите за гъвкавост – по функция 4 предложението на комисията само по себе си беше доста високо. Ако отгледате становищата на съответните комисии, се вижда, че се иска сериозно надхвърляне на тавана. С сътрудничеството на експертите в комисиите по развитие и по външни работи е ясно, че трябва да се определят приоритетите. Средиземноморието е един от приоритетите, включен, в коригиращото писмо. Това е един от приоритетите. Другите приоритети трябва да се определят от нас. Въпросът за плащанията е важен и деликатен. И за държавите членки, и за съвета като цяло в времената на криза. И съветът ще се занимава основно с този въпрос по време на процедурата по помиряване. По някакви програми ни трябват бюджетни кредити и заплащания, които да са достатъчно големи, за да може програмите да продължат да действат. И ако и се налага да се наложат някои ограничения на бюджетите, искани от съответните комисии. Що се отнася до функция 2, всички политически групи са подали изменения по един конкретен въпрос, а именно фонда за бедните. Ясно ни е, че има проблеми поради липсата на правно основание. Но точно сега е момента, в който трябва да настоим да се актуализират нещата и да се подаде ясен, силен сигнал от страна на европей... европейските институции е, до всички граждани. Не може да допуснем в една ситуация, в която има повече хора, нуждащи се от помощи в Европа, да се ограничават на е, тези средства. Господин Готмани си има думата. А, искам да обърна, да обърна внимание ви на три неща. Двете са сравнително кратки, третото малко по-дълго. Първо, а, стратегията на съвета по отношение на, по отношение на седмата рамкова програма. Там се предвижда сериозен растеж, сериозно нарастване, обаче а, съвета отряза сумите от 7,5 и 6,5 на половина почти. А, първото за плащане, второто за а, поети задължения. Господин Левандовски каза, че това е проблем за седмата програма. не е било намерението да бъде ръста на разходи толкова голям. Обаче генерална дирекция казва, че тази година не е възможно да се освоят тези средства. Второ, за земеделието наполовина се на, на, намаляват средствата. Ръстът е предвиден за 3%. Сега се предвижда новите новите а, а, страни да получат малко повече, малко повече от 500 милиона. Откъде се, ще се вземе този, този резерв? Може би има някакви резерви, но въпросът е от, откъде ще се вземат тези пари и къде ще отидат? Това са първите два въпроса. Третият ми въпрос е по-дълъг. За 13 септември е срока да решим, е, ще видим документа за освояването на средствата по кохезионните фондове. Ако разгледаме предложенията обаче по тези кохезионни фондове, какво ще видим? Две различни неща – първо, дори комисията, не само съвета, но дори комисията възнамерява да намали сериозно плащанията тази година в сравнение с предишната година. И това всичко е в една посока. Минус 3% по-малко плащания тази година за регионално развитие и фондове за сближаване. Това значи, че тези страни, а, които а, могат да получат а, тези средства, а, те са главно старите членове. Новите а, работят на принципа на конвергенцията. Но комисията очевидно смята, че тези страни не са готови да освоят а, тези средства. Нещо повече, съветът а, прави по-нататъчни съкръщения. На практика а, близо 1 милиард, което е много сериозна сума. А, значи, когато става дума за 6,5%, те 3% намаляват. Толкова лошо ли е всъщност освояването на тези средства? Ако погледнем цифрите за освояването на, от 14 юни, които разполагаме, при 3 месеца, например, това са полугодишните резултати. Какво виждаме в тях? че за фондовете за регионално развитие, за социалните фондове поправя се господинът, че за регионална конкурентоспособност само 14% са изпълнени, но по конвергенцията 44%. Тоест за социалният фонд, фонд данните показват, че за първата половина на годината онези страни, които получават средства по социалният фонд, а, работят добре. Онези, които не са освоили а, по реги... фондовете за регионална конкурентоспособност, комисията смята, че няма да ги освоите до година. Само 13% до средата на годината. Но при фондовете за развитие не е така. 37% е изпълнено освояването по, по конвергенцията. А по от регионите 31%. Т.е. разликата е много малка между освояването на средствата по тези два фонда. Не знам на каква основа се взимат тези решения. И последно. Ако анализираме тези цифри, Знам, че ще има и други предложения, няма да влизам в подробности, но възниква един въпрос. Ако се анализират а, различията в освояването между страните днес, ще видим, че има много големи разлики. За регионалните фондове 3,4 пъти са по-добри най-добрите от най-лошите. 41% под средното и ако се разделят старите от новите страни, There are some new countries who are 2.5 times Новите страни са 3,5 пъти по-лошо, по освояват от uh, старите. А, в сравнение с 15-те разликата е 3 пъти. Значи, очевидно има проблем в освояването на средствата. Но аз много се боя, че ако се приеме един критерий за всички, защото може да се види, че някои от новите старите страни много добре освояват фондовете. А, защото лесно да се каже, не сте освоили фондовете миналата година, сега ви ги орязваме с толкова и толкова милиона. Но аз съм член на Комитета на регионите. Срещал съм се с представител на Генерална дирекция Реджи, регионално развитие. и Те твърдят, че работят много добре. Развитието е с по-различен въпрос. И искам да споделя с вас моите съмнения или най-малкото да поискам допълнителна информация. Необходимо ли е да правим това сега? Да отрежем главата на всички и да половината глава да отрежем на тези, е, е, които се справят добре, а другите да не закачаме. Благодаря, скъпи колега. Благодаря за а, това, че така внимателно следите способността за освояване на фондовете, особено на структурните и кохезионните фондове, Ключен въпрос. Ан Йенсен. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Балзани за сериозната работа, която е свършила. съгласихме се, че ИТЕР трябва да остане извън а, тази бюджетна дискусия. Това е много важен въпрос. Моята група подкрепя това предложение. Ние не сме проекта ИТЕР, искаме той да продължи, но не за сметка на седмата рамкова програма. Така че не, няма в никакъв случай да се взимат тези пари от там, а, трябва да потърсим някаква възможност извън тези бюджетни преговори. Надяваме се, че ще останат пари от ОСП тази година, които ще може да се прехвърлят към ИТЕР. В другите области, по функция 1А, ние сме внесли редица изменения, не само които ни връщат към първоначалния проект, но отиват и по-далеч Става дума за новите агенции в финансовия сектор, защото сме дълбоко убедени, че съществува подобна нужда. И има а, по някои редове, бюджетни редове за, на бюджета за научни изследвания, наистина работата не е свършена, но другаде се е работило много добре, главно в областта на енергетиката. И това значи, че трябва най-малкото да преговаряме за това какви да бъдат таваните там. Същото се отнася и до четвърти раздел. А, мисля, че трябва да намерим решение за Палестина. Предложението на Палестина е да използват инструмент, който да е гъвкав по бюджета за селското стопанство бюджетът е намали средствата за клиринга, нещо, което е много странно. Бих искала да получа разяснение, защо е направено това. Вероятно, защото съветът е, взима предвид само една цифра и това е, цифрата, това е средствата за плащания. И по този, по този начин не може да се види как да се направят наистина истински съкръщения. Ако ще намаляваме бюджета за стопанство, това трябва да стане по-интелигентно. А като имаме предвид каква е нашата политика в тази област с единните плащания, е много трудно да се направят подобни съкрещения. лесно е да се оценят нуждите през едните години. Има също и фондовете за осигуряване храна на най-бедните. Господин Лавия спомена. Моята група е разделена по този въпрос. Аз не мисля, че Европейският съюз трябва да постъпва по този начин. не трябва да провеждаме социалната си политика чрез политиката в областта на селското стопанство. Сега положението е различно, отколкото в миналото, когато ставаше дума за говеждото. но все пак, във всеки случай, тези средства са под въпрос. Беше споменат въпросът за прилагане и освояване на средствата по едно Б. И там съветът е намалил средствата, като се е стигнало до определена цифра за плащанията. Само госпожа Балзани се позова на текста, по който се споменахме преди лятната вакансия, където, в който парламентът заяви, че не трябва да приемаме подобни съкрещения но и трябва да кажа, че моята група имаше малко по-друга позиция. Излишъците от миналата година трябва да ги използваме, за да бъде увеличението по-малко. Не може да вземем обаче тези средства от миналата година, но не може ли да използваме надвишението, излишъцът като от, от идната година, защото винаги имаме такъв излишък. Не можем да освоим всички фондове, особено това въжи за структурните фондове. И затова ви обръщам внимание на този въпрос, нека го обсъдим. Не искаме никоя страна да загуби или да получи парите, на които се надява, но когато един проект бъде приключен, трябва да се направи плащането и ако няма достатъчно средства предвидени, съветът трябва да намери средствата. Това показва колко глупав е подходът на съвета, който така се взира само в една, една цифра. Но очевидно те искат да работят по този начин. Ако ще им се дадат тези пари, това не трябва да бъде за сметка на научно-изследователските средства. Когато на страните се полагат тези средства, ще ги получат. Но те ще страдат поради смехотворният начин, по който се провежда тази политика на съкръщения. Благодаря, Ан. Господин Малдер. Мулдер. Благодаря. Изглежда, че само либералите говорят. Но и аз искам да добавя нещо към казаното от моите двама колеги. Първо, по отношение на увеличението на плащанията. В моята страна се смята, че е напълно безотговорна страна на Европейския парламент и комисията да си мислят за увеличение на бюджета с повече от 4%, когато всички държави членки, и особено Холандия, трябва да намалява бюджетите си значително, да ги орязва е много трудно да се обясни, че всичко това е последица от по-раншни е, поети от страна на държавите е, членки ангажименти. Е, освен това е много трудно да се обясни, че европейските институции не плащат това, което дължат на своите на изпълнителите по договорите. При всички положения се говори за 250 милиарда евро. Нека да уточним някои неща тук. Може да има а, правна потребност за това, но е трудно е да се обясни защо има увеличение на поетите ангажименти, е, при положение, че неизплатените поети ангажименти от предходни години са толкова високи. Как така нямаме резерв? Въобще това много трудно се обяснява. Затова настояваме за обяснение защо тези неизплатени поети ангажименти са винаги е, толкова високи. А, това а, задава и господин Гудманис като въпрос. Какъв е резултата на тези ангажименти N плюс 1, N плюс 3 и така нататък? Това е добър пример и трябва ясно да се разгледат поетите ангажименти и да се види какво да се прави следващата година, да се освободят средства от резерва или да се искат допълнителни средства, но при всички положения трябва да се разгледат поетите ангажименти, защото е много трудно да се обясни пред обществеността всичко това. От една страна има поети ангажименти, които се, е, на които се настоява, от друга страна огромни суми всъщност не се използват. Господин Воган има думата. Благодаря, господин председател. Първо, трябва да си дадем сметка колко трудни са тези преговори. В съвета се говореше да няма увеличение на плащанията от е, повече от 2,02%. И много държави членки е, ще се борят настойчиво за това, е, за да използват тази си позиция в съвета за вътрешно-политически цели на национално равнище. Другото нещо е, че някои държави членки казват, че увеличението искано от комисията не е 5%, а е 10% реално поради искания, които не са записани не трябва обаче да сме амбициозни в това, което ние казваме в Европейския парламент. Трябва да настояваме за някои конкретни неща, да искаме да има финансиране за нощна развойна дейност, за структурните фондове, за заетостта и за економическия растеж. Именно за това подкрепям стратегията на докладчика, който настоява да се засилят функции като едно а т.е. заетости и работни места. Според мен обаче и едно б трябва да се защити и може би тук е, позицията ми е малко по-различна от тази на колегите либерали. Може би на някои места има проблеми с освояването, но от друга страна на много други места – средствата започват да се разпределят сега, когато се стига до края на програмата в Уелс. Вече над 80% от структурните фондове са заделени и някои от пътеките по структурните фондове вече са закрити. Така че мисля, че би било огромна грешка да се, за, да се намалява средствата там. Ако ще спестяваме, нека да е от друго, а не от фондовете, които допринасят за заедостта и работните места, економическия растеж. А също така седма рамкова програма по... не би трябвало да се намалява, но е добре да се види как да се финансира и търи сме готови за това да преговаряме с съвета. И накрая по отношение на гъвкавостта. Може би си спомняте, че миналата година имаше спор с съвета за това как да се вкара някаква гъвкавост в бюджета. Успяхме да постигнем нещо по резерва, но сравнително малко. Има и други инструменти за гъвкавост, включително самия инструмент за гъвкавост, както е известен, така че нека да дадем повече гъвкавост там, нека действително да вкараме такава гъвкавост в бюджет. Освен това, съвета може да не е съгласен по всички елементи на гъвкавостта, но самия инструмент за гъвкавост може да се окаже удачен вариант, за който да се преговаря. Йорен Ферм Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на докладчика. Предложението, което тя прави е много добро. Отлично е това, че тя предлага няколко варианта, между които да се избира, а не настоява само на един. Но се опасявам, че ще има големи обсъждания в комисията за това, кои опции са за предпочитане. Като цяло, нашия анализ е подобен на вече казаното, така че групите не се различават особено. Всички настояваме да се подхожда селективно. Ясно е, че няма как да се увеличат всички пера. Е, никой не иска огромно преразглеждане на рамката. Има едни и същи приоритети, а именно функция 1А и функция 4. Тоест разликите между нас не са особено различни. Но трябва да сме различна. А, а, трябва да се каже, че имаме различни нива на амбиции. Ние настояваме за повече средства за едно а и 4, докато е, по някои други бюджетни линии има различни приоритети. Е, научно-развойната дейност, обучението през целия живот, Палестина, политиката за съседство, категория 4, всичко това е едно и също. Но е, не се различаваме особено едни от други. Може би е добре да се предложи и да се подхожда по-амбициозно и в едно, а и в четири. Защото ако не, в крайна сметка това е политически въпрос. Много важно е да се произвеждат днес допълнителни плащания, особено що се отнася до политиката в областта на заетостта. Това е изключително важно за европейската економика и трябва да демонстрираме какво точно правим с европейския бюджет и че това е полезно за економиките и за гражданите на Европа. Това са едни инвестиции в бъдещето на економиката, в економически растеж и в работни места. Това е основният въпрос. Същото въжи и за значението на политиката за продоседство и за въпроса за Палестина в, в, в, в функция 4. Но трябва да внимаваме. Трябва да сме амбициозни, защото ако подходим по един по-неамбициозен начин, накрая при преговорите е, нещата ще намалеят още повече. За това трябва по принцип, като подхождаме към преговорите, да подходим по-амбициозно. Нашата позиция е да настоява на по-амбициозни решения, особено що се отнася до разделите 1А и 4. Повече няма да коментирам по ИТЕР. Като цяло стратегията е вече уточнена тук. Но въпросът за поетите кредити и заплащания е особено важен за държавите членки. За бюджетните кредити и заплащане. Как точно предлага комисията плащанията по няколко структурните фондове да стигнат до най-уязвимите страни? Как може да се вземат прави страните, получили финансова помощ от механизма за финансова стабилизация, например? Има предложение на господин Барозо близо 3 милиарда евро от регионал, фонд за регионално развитие, от Кохезионния фонд, от Социалния фонд, на, и дори фонда за риболова да бъдат прехвърлени за тази цел. Добре, как става това? Обаче с коригиращо писмо към бюджета или какво? В крайна сметка това са допълнителни плащания, които надхвърлят таваните в проекта бюджет. От там нататък има още голям проблем. 3 милиарда повече плащани през 2012 година. Това е увеличение с под, над 2,5%. Много спорен въпрос. Така че ако може комисията да отговори на този въпрос, би било добре. Благодаря. Благодаря. Комисията може ли да отговори на този въпрос? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Колкото до предложението на комисията да се увеличи а, темпът на съфинансирането, а това беше предложението, предложението беше това да става доброволна основа, на доброволна основа от страна на страните членки. Самите страни членки да разгледат тази възможност и да решат дали да се възползват от подобна възможност и доколко и най- въздействието върху плащанията ще бъде не повече най-много 2,2 милиарда и 600 милиона. Комисията смята, че сега не е момента да се искат допълнителни а, плащания. А, е, ясно е също така, че това е в духа и буквата на декларацията за бюджетните кредити за плащане, особено за функция 1Б. А ако през в течение на годината са необходими допълнителни средства, те могат да бъдат поискани чрез коригиращ бюджет. за сега виждаме, че духът на съвместната декларация е подложен на изпитание. Видяхме през 2011 какво е изпълнението, а между прочим изпълнението и за политиката за сближаване, и за и следователската работа върви така както беше планирано. И комисията в момента работи по оценката на исканията за средства, ще има клиринг и ще се направят предложения за промени. Тогава комисията ще види а, дали предвидените бюджетни кредити за плащания а, за 2012 година са достатъчни да кажа нещо във връзка с този отговор. Първо, съвместните декларации, честно казано, не бяха особено успешна стъпка. Не съм уверен, че можем да осигурим необходимите плащания. Това е един доста слабичък инструмент. Ако искаме наистина да да предвидим между 2,5 и 3 милиарда допълнителни средства, ни трябва нещо друго. В политическо отношение това е много важно. Да се отдадат допълнителни средства на страни като Португалия, Гърция, Ирландия, това е много важно. Но а, а, комисията а, не е направила необходимото да се намерят средства за това. Това, което ни се казва е малко слабичко според мен. Трябва да направим всичко възможно, да намерим решение. Ще добавя и аз не, един въпрос. Хубаво е да се ускорят плащанията. А, но, но, но, но да, там, където е, е възможно това, там, където нещата вървят. Съмнявам се в нашата способност а, така тънко да нагодим а, проектите, че да може да се възползва от тази възможност. А, всички имаме интерес а, от предложението, което а, беше направено от а, Барозо, но ако искаме то да се кон- конкретизира, трябва да му дадем плът и кръв чрез формула не е такава, каквато прилагахме миналата година, която не сработи, която не успя да ни помогне. Съвсем кратка забележка. Разговаряхме с комисаря Хан и нашите колеги от Гърция и от други страни зададаха същия въпрос – зададаха. Той отговаря за регионалните фондове. Беше попитан той, възможно ли да ни дадете сега пари? Но отговорът беше, трябва да видим а, какво става с другите проекти, защото няма да ви дадем допълнителни пари. За трябва да сме, да сте в състояние да преструктурирате всичките си проекти, нещо, което едва ли може да стане. Мисля, че малко опасно е а, да кажем, че 2 или 3 милиарда ще бъдат използвани за нещо друго. Иначе, ако останем при съфинансирането, ще ни е необходимо гаранционно писмо от бюджетните власти във всички страни, че те ще осигурят такова съвместно финансиране. Иначе а, а, а, това ще бъдат кредити, които не са предвидени, непредвидени разходи, нещо, което според мен е доста опасно за от точка на фискалната дисциплина. Благодаря. А, е, така, интересна дискусия за, е, има. Ще кажа, до сега за ИТЕР ще разговаряме допълнително с координаторите. Но трябва добре да се разбере, че тук говорим за две различни неща. Първо, проблемът за цифрите, които ще представляват нормалното финансиране на програмата ИТЕР в бюджета 2012. Трябва да решим какво ще включим в този бюджет за ИТЕР. Наред с това, пред нас е предложението за реформата на многогодишната финансова рамка за финансиране, нещо, което предлага комисията за финансиране на допълнителните разходи за ИТЕР. Говорихме за това миналата година, не можахме да се споразумеем. Този въпрос ще се върне отново през есента е, и ще трябва да бъде обсъден и решен тъй като политическата цел на полското председателство е да се стигне до ново решение на съвета за финансиране на допълнителните 1 милиард и 300 милиона е, са допълнителните средства за ИТЕР, които са необходими. Предупредихме съвета а, за рисковете от смесването на обсъждането на бюджета за следващата година, 2012, и дебата за бъдещото финансиране на ИТЕР. Това трябва да бъдат две различни е, дискусии. И а, е, говорителят на групата го напомни, и, е, и, на, и, и други има, които казаха ясно, че не трябва да се допуска а, сблъсък а, по този въпрос при преговорите. Казвам го тук публично, за комисията и за съвета. Това въжи. Моля ви за Бога да ни поставите в положение, когато на 8 ноември, първия ден на помирителната процедура, ще трябва да обсъждаме едновременно финансирането на ИТЕР и бюджета за 2012 година. Няма да можем да намерим решение. Нека се опитаме да подредим а, календара така, че това да бъдат две различни дискусии, за да можем да намерим приемливо решение. И последното, което искам да кажа, а, ще бъде един вид а, говорител на нашия докладчик, като се обърна към всички депутати, а да а, подготвят измененията си а, така, че е, тези, е, е, техните изменения да бъдат, да бъдат в отрицателен смисъл, ако мога така да кажа. Защото установихме до сега, че всички искат да се върнем към да се върнем към предложението на комисията в никакъв случай не трябва да надминаваме а, таваните а, за функция 1А и функция 4. А, а, трябва да имаме е, смелостта да кажем, искаме повече за примерно за това и за това, за Палестина примерно, за сметка обаче на коя програма ще стане това. Това е трудна работа, но ако искаме да имаме необходимото квалифицирано мнозинство, трябва да започнем да помислим, да мислим заедно по този въпрос. И сега, ако иска докладчикът да приключи, да заключи. Благодаря за всички изказвания. Смятам, че проведохме много добра, много задълбочена дискусия. Както казахте, господин председател, чакам идеите за негативни приоритети, за да мога да приключа с функциите 1А и 4. Отлично. Мисля, че изчерпахме дневния ред. Инга Грес не може да дойде и затова мисля да ви предложа да приключим а, днес до тук. В понеделник в 19 ви давам среща в Страсбург за дълга сесия, 2 часа и половина, гласуване. Донесете си храна, донесете си за пиене, донесете си картите за гласуване и най-важно е лате в добро настроение. Два часа и половина ще гласуваме по финансовият регламент. Желая ви приятен